Dear colleagues, please. Колеги, моля заемете местата си. First of all, I would like to welcome the commissioner. That... Искам да приветствам кандидатът за комисар по въпрос на околната среда, морското дело и рибното стопанство. Портфейла на кандидат комисаря обхваща широк обхват политически дейности, които попадат в дейността на парламента. Комисията по околна среда има широки правомощи в тази област. Тя иска да се развиват устойчиво развитие. Хоризонталното развитие трябва да бъде включено в цялата политика пред новоизбраният председател на комисията определил зеления растеж като важен приоритет. Европейския парламент ще оценява кандидатите възоснова на общията им компетенция, европейски ангажимент и личната независимост. Също така ще оцени познанията по съответния ресор и способностите им за комуникация. Преди да започне изслушването, Кандидат комисарят е дал писмен отговор на писмен въпросник. Отговорите на английски език са раздадени. Всички останали езикови варианти бяха раздадени тази сутрин. Що се отнася до структурата на дебата, кандидат-комисарят ще направи встъпителни думи за не повече от 15 минути и ще разполага и с 5 минути в края на заседанието за заключителни думи. След въвеждането след изяв ще има възможност за 45 въпроса. Те ще бъдат раздени на тематични блокове в съответствие с ресора на комисаря. В първия блок ще има 25 въпроса Комисията по околна среда, след това блок 25 въпроса за Комисията по рибно стопанство и трет, Тият блок ще бъде за представители на комисията по транспорт. Дебатът ще се провежда в съответствие с принципа пинг-пок. Три транша по три минути. Една минута за въпрос и две минути за отговор, без допълнителни въпроси. Първия кръг въпроси е, ще бъде за представителите на политическите групи. Що се отнася до времето, искам да приканя всички колеги, кандидат-комисария, да спазват ограничението във времето. Ще има толерантност от 5 секунди толерантност за депутатите и 5 за комисаря. След това микрофонът ще се изключи. Ще ви предупреждавам 10 минути преди да изтече времето. И сега две информации към комисари. Предвиден е превод на 23 езика. Всички оратори могат да използват своя роден език. Искам да ви напомня, че всичко онова, което казвате, трябва да бъде преведено синхронно. Следователно, не говорете прекалено бързо. Дебатът е, ще се предава на живо на сайта на Европейския парламент. Там ще могат и да се сваля записа. Сега давам дума Давам думата на председателя на е, Комисията по рибно стопанство, който да направи своите встъпителни думи. Благодаря, скъпи Джовани, и аз бих искала да пожелая добре дошъл на Кармено Вела, предложен за комисар и да му припомня, че този ресор е много широк е, в околна среда, морско дело и рибно стопанство. Това е желанието на председателя на е, комисията да свържи зеления растеж с синия растеж. В е, писмото до Кармен Вела, той наприпомня, че Кармен Вела трябва да приложи реформите в ОПРЕ, които бяха приети последно време с цел устойчиво рибарство. Това като че ли е основното в писмото по по отношение на рибарските въпроси и съжалявам за това. Струва ми се, че има и още два важни въпроса, първо, е, приложението на ОПЕРЕ на практика в държавите членки, както и преразглеждането на техническите мерки по региони и регионализацията. Бих искал да припомня на кандидата за комисар, че ние бихме искали да се прилага стриктно а, споразумението от е, договор от Лисабон, т.е. комисията предлага, а парламента одобрява. Разбира се, комисията трябва да играе ролята си в тристранния диалог, но без да отива отвъд нея. За всички парламентарни комисии делегираните актове са от огромно значение и ние искаме да се постигне колкото се може по-голям напредък. Що се отнася до въпросите, Джовани обясни как какъв ще бъде графика. Два, една минута за въпрос, два минути за а, отговор. Първо комисията, комисията по околна среда, после комисията по рибарство. Бях отправени писмени въпроси към господин Вела. Съжалявам, че той е отговорил така доста общо и се надявам, че тук господин Вела ще даде много по-точни и стриктни отговори на въпросите си, защото това, разбира се, ще се отрази на оценката, която ще трябва да извършиме след изслушването. Това исках да кажа в началото, тъй като разполагаме с малко време. Още веднъж добре дошъл, господин Вела, господин кандидат комисар и ви давам думата за 10